стълб трябва да са и спасителните дейности по море. Разбира се, че границите трябва да бъдат управлявани ефективно. Това обаче трябва да става а, с зачитане на правата на човек. Подкрепяме реформата. приоритет в тази система ще бъде е, да се, да се преструктурира общата система за убежище в Европейския съюз. И това трябва да стане с е, пълно зачитане на правата на човека и съответните спасителни действия. Благодаря, господин Радев. Минута и половина. Господин председател, уважаеми господин комисар, дами и господа! Спомням си преди пет години, когато започнах този мандат като член на Европейския парламент – как идеята за създаване на европейска гранична и брегова охрана беше единствено проект академичен анализ на плюсовете и минусите нещо за което всички говорехме че е възможно да се случи към две хиляди и тридесета година но не и в момента. колко наивни бяхме! само година по късно над един милион мигранти бежанци икономически мигранти и дори терористи преминаха през външните европейски граници и колкото и подготвени да бяха националните гранични полицаи те не успяха да овладеят колоните от хора. тогава много бързо осъзнахме нуждата от незабавна европейска подкрепа за външните граници в случай на криза и на постоянна подкрепа за трудните граници. осъзнахме че силата на шенген се дължи в силата на външните европейски граници. осъзнахме че за да запазим сигурността в сърцето на европа трябва да гарантираме сигурността по краищата четири години по късно ето ни вече със създадена функционираща европейска гранична и брегова охрана и дори говорим как до две хиляди двадесет и седма година тя ще разполага с десет хиляди служители с нови правомощия за връщане на нелегални мигранти закупуване на собствена техника и за подкрепа на националните гранични служители тази подсилена агенция е истинска проява на солидарност между страните от вътрешността на европейския съюз към тези по външните европейски граници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 да не говорят повече от една минута, защото в 5 часа започваме гласуване и имаме още една точка в дневния ред. Най-любезно ви приканвам да не говорите по-дълго от една минута, госпожа Шойдрова. Е потреба от... Благодаря. Не трябва да забравяме, че предложението има за цел да коригира много големите грешки, които допускахме през 15 и 16 година, когато не опазихме както трябва шенгенските граници и 2 милиона мигранти влязоха в Европа и бежанци. Някои от тях действително бяха бежанци, бягащи от война и зверства, но мнозина, които влязоха, нямаха право да търсят убежище и следва да бъдат върнати обратно. Затова Европейският съюз трябва да има възможност да контролира своите граници по съображения за сигурност. А когато е, нахлуват хиляди мигранти, чувството за сигурност изчезва. Затова съм за това предложение. Европска обална и гранична стража постае još djelotvornija. Три години след началото на този проект е, от, от, отново ще бъде гарантирано свободното движение. Аз приветствам създаването на, на, на нови 10 000 е, е, щата в личния състав на, на, на агенцията. Това е изключително важно а, за външните граници и тяхната охрана. Струваше си да, да, да преразгледаме процедурата по даване на убежище. И това е важно не само за Шенгенската общност, но и изобщо за, за, за външните граници. И се радвам, че на такава широка подкрепа се радва тази кауза. Колегата Стивенс, уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Винаги сме подкрепили Frontex още 2016 година, когато на Frontex се даде се възложи и задачата да има по-голяма роля при отказа на обежище. В момента ние отново настояваме за по-голяма подкрепа на Frontex, тъй като Frontex има много важна роля – особено важна при изпълнението на миграционните политики, които могат да проработят единствено ако имаме добри външни граници, осигурени с достатъчно служители. Разбира се, Frontex може да помага и при връщанията от една към друга трета страна, например от Марокко към Нигер. Жалко е, че този шанс беше изпуснат и текстът не е включен. Господин Летерич, благодаря. Искам да изкажа колко съжалявам, че когато става дума за толкова важен въпрос, стотици хиляди е, жив, човешки живота и е, милиарди, е, тук има депутати, които не желаят да, по, да отговарят на въпроси. Тук става дума единствено за спазване на закона. Ако се влиза в Европейския съюз незаконно, трябва да има и ясни, твърди правила. Съжаляваме, трябва да се върнете. Но, от друга страна, трябва да има ясно дефинирани начини е, за е, хората да искат е, убежище, тези, които са преследвани. Тоест решението е, е върховенство на закона. А пък дали още 11 милиарда и други ресурси и куп бумащина ще помогнат за това е много спорно. Господин Богович. Хвала за беседо. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че в парламента се стигна до, до съгласие, до споразумение по, около факта, че трябва да се охраняват външните граници. Това ще гарантира мира и просперитета и стабилността в Европа и цялостното функциониране на шенгенската система. За съжаление, през 2015 година не, не успяхме да стигнем до консенсус, но сега вече си дадохме сметка, че трябва да спрем незаконната миграция. Убеден съм, че трябва допълнителни стъпки, а, трябва да се разшири мандата на, на, на, на Фронтекс. Аз съм от Словения. През 2015 година, година 10 000 бяха а, а, минаванията през границата. А, и а, тази бройка в последно време нараства и аз не мисля, че а, има изгледи да се променят нещата в бъдеще. Хората, които идват от Босна и от Сърбия, трябва да има начин те да бъдат връщани в третите страни с помощта на Фронтекс. Благодаря. Лапес Господин председател, комисар, аз съм европейски социалист и а, смятам наистина, че трябва да има пространство на сигурността и свободата, но едно нещо е да защитаваш външната граница, друго е да имаме европейска гранична и брегова охрана с нов капацитет, с а, 10 000 допълнително. Ние, социалистите, сме въвели много изменения, за да може да има подобрение във връзка с връщанията в трети страни, във връзка с основните права и хуманитарните принципи. Но накрая на законодателния мандат им можем само да кажем, че е горчи вкуса на този мандат – тъй като не се изпълни пакета за обежище, все още Дъблинския регламент е висящ, защото е блокиран в съвета. Дано нещо направи бъдещия парламент. Благодаря колегата Мариас. Благодаря. Искам да предам вълнението, е, притеснението на е, живущите в Егейско море, които са заляти от незаконна миграция. И местните жители е, протестират. Фронтекс трябва да има своята подобрена е, възможност за действие, да е, работи много сериозно по защита на границите и не само морските граждани, граници, защото все повече мигранти влизат и през сухоземните граници, примерно в района на Даврос.